Кодексата за поведение в момента се изработва, изработката му е в окончателна фаза и той трябва да бъде приключен до края на годината. Благодаря, госпожо Харкин. Сигурен съм, че имате уточняващ въпрос. Благодаря на съвета за отговора. Доволно съм да чуя, че според това всичко може да приключи до края на годината, защото ви казахте 13, аз си мислех, че 16 са ратифициране. Съветът може ли да ми каже какво ще е въздействието, ако Съюзът ратифицира тази конвенция? Вие споменахте редица членове. Има редица членове в е, конвенцията. Тези, които са за жилищно настаняване, да речеме, на лицата с увреждане и правото на независим завод. Какво ще е въздействието им? По-конкретно въпросът ми е какво ще е въздействието от ратифицирането на Конвенцията от Европейския съюз върху страните, които все още не са ратифицирали. Връщам се на един момент. Става дума за 13 държави членки, които са ратифицирали конвенцията. 13. Искате ли да ги изброя? Така е, ще можете да ги преброите. Австрия, Белгия, Чехия, Дания – Германия, Унгария, Италия, Португалия, Словения, Испания, Швеция, Великобритания и Франция. Те са ратифицирали конвенцията. Какво е актуалното състояние? Явно, че трябва да изчакаме споразумението за етичния кодекс или кодекса на поведение между държавите членки и комисията, за да се внесе официален акт за одобрение, с което ще завърши процеса на ратификация от страна на Европейския съюз на Конвенцията на ОНЕ за правата на лицата с увреждания. Какви ще бъдат следващите етапи? ще приключи процеса и съветът тогава може да мисли е, за инструментариум за активното утвърждаване на правата на лицата с увреждания. Е, има предложения от е, доста държави членки. Тази работа ще се върши успоредно с изготвянето от Комисията на стратегия за лицата с увреждания за периода 2010-2020 година. Стратегията ще се очертае план за действие за следващите 10 години с цел да се гарантира, защото лицата с увреждания да се ползват пълноценно от своите права и свободи. Uh, Благодаря. Имам още два допълнителни въпроса. Ще ги чуем последователно, след което ще помоля господин министър да вземе отношение и по двата. Господин Земке и госпожа Бланкевичуте. Първо господин е, Земка. Значи, Министра, ужасателно. Председателят. Първо господин Земке, извинявам се koleżanka głos zabrała też. Jeśli można, to ja bym miał do Ako mi pozwolite господин министр, искам да ви задам въпрос. И той според мен е важен. Ще кажа а, директно. Положението е лошо. От 27 само 13 държави членки са ратифицирали конвенцията, което означава, че по-голямата част, 14, не са сторили това още. Въпросът ми е следният. Знаете ли по какви причини само половината от държавите членки са ратифицирали толкова важната конвенция за лицата с увреждания? И сега госпожа Банкевичуте. Благодаря, госпожо председател. Господин министре, благодаря ви за дадения отговор. Интересно ми е да чуя защо държавите членки е, някак не бързат да ратифицират тази конвенция на ОНЕ. Да не би да се страхуват да поемат отговорност за възстановяване на законните права на лицата с увреждания в сравнение с правата ползвани от другите членове на обществото. Кога ще се изработи съответната директива? Как върви работата с държавите членки? Има ли начин да се ускори работата по директивата? Alors les travaux évidemment se, se... Работата върви съгласувано между държавите членки, но ще ми позволите следното изявление. Можем да бъдем разочаровани, да проявяваме скептицизъм, като гледаме колко бавно вървят ратификациите. Вярно е, че само 13 от 27 те са ратифицирали, но мисля, че това не се дължи на някаква особена причина. Просто се дължи е, на реда за ратифициране. Е, той е различен в отделните държави членки. Е, не се крия за този довод. Но ще ви кажа, че и в тази сфера, както в други сфери, остава някакъв национален суверенитет е, досежно начина по който една държава членка извършва ратификация на международна конвенция. Е, вярно, че може е, да се побърза, че е могло е, да има по-голямо сътрудничество между държавите членки, но по доста от въпросите всъщност става дума в крайна сметка за националния суверенитет. Благодаря, господин министре. Следващият въпрос е внесен от господин Мичел първоначално, но госпожа Магинес е, е поела е, задаването му е, и ще изслуша отговора. Става дума за лечението на епилепсия. Alors, chère... Госпожо председател, драги колеги, най-напред искам да благодаря е, на члена на Европейския парламент е, задал въпроса първоначално, макар той да не присъства тук. Е, благодаря му за този интерес. Тази невродегенеративна болест, епилепсията, наистина е източник на голямо притеснение, както и въобще невродегенеративните болести според член 168 от договора за функционирането на Европейския съюз, Съюзът стимулира сътрудничеството между държавите членки по линия на общественото здраве и превенцията на болестите. Следователно, Европейският съюз има хоризонтален подход и е свързан този подход с борбата с заклеймяването и социалното изолиране на хората засегнати от невродегенеративни заболявания и мозъчни заболявания, които нямат психиатричен характер. Значи, ние се борим с стигматизация, с дискриминацията. Има резолюция от 2003 година, която приканва държавите членки да обърнат особено внимание на отражението на тази дискриминация и а, е, стигматизация на хората с умствени и душевни заболявания. А, и а, е, тук тя трябва да бъде приложена аналогично. Трябва да се анализират и рисковете от социална изолация. Е, това е заключе... След това имаме заключение от 3 е, юни 2005 година е, във връзка с душевните заболявания. Съветът е приканил държавите членки да приемат акт, план за действие и да възприемат всъщност този план, на който през юли 2005 година бе изработен в Хелзинки в рамките на Световната здравна организация. От тази група на невродегенеративните заболявания и непсихиатричните мозъчни болести, комисията е предприела действия по отношение на Алцхаймера. Тук имаме акт от 16 декември 2008 година за борба с невродегенеративните заболявания и Алцхаймера и е от, имаме резолюция от 3 декември 2009 година за съвместни научни изследвания с оглед борбата с този вид заболяване и в частност Алцхаймера. Much, Благодаря, госпожа Магинес. Благодаря на съвета за отговора. Ще предам вашите благодарности на Гей Мичел, моя колега. Може ли да ми кажете какво е реалното положение в държавите членки? Какво е лечението, което получавате за епилепсия в различните държави членки? В някои държави членки има сериозен дефицит на невролози. Може ли да разгледате въпроса и как ще се отрази това на пакета за трансгранично медицинско обслужване, който се обсъжда в момента? Защото когато това заболяване не се лекува, хората страдат по-силно от него. И е много жалко, че в различните държави членки се предлага различно ниво на медицинско обслужване на лицата, страдащи от епилепсия. Благодаря, господин министр. Мисля, че вие сте напълно права да констатирате, че има различно качество на медицинската грижа в различните държави членки. Далеч нямаме изравняване на качеството, хармонизация на качеството на медицинските грижи. Трябва също да се констатира обаче, че в сферата на здравеопазването прерогативите на Европейския съюз са твърде ограничени в сравнение с националните такива. Вие цитирате тъй наречения презграничен пакет и то с основание, защото той е, може да ни помогне да издигнем на по-високо равнище качеството на медицинските грижи. Е, трябва да ви припомня, че при Белгийското председателство е, поддържа тези преговори и ще ги поддържа до края с цел постигане на споразумение на второ четене по този пакет за презграничните гризи. Вярно, грижи. Вярно е, че графикът е натоварен, но имаме амбицията да изведем нещата до добър край до края на декември. Няма други доуточняващи въпроси. Затова да минем към следващия въпрос. Господин Кели, съгласуването на позицията на Европейския съюз Канкун. Madame la Présidente, chers collègues, Драги е, колеги, госпожо председател, на своето заседание на 14 октомври съветът прие заключение за позицията на Европейския съюз с оглед конференцията за климата в Канкун. На тази конференция трябва да бъде е, разгледана глобалната уредба по отношение измененията в климата. Съветът на 18 е, и 19 октомври е, на тази основа е, ще изготви позицията на Европейския съюз за 16-та конференция на държавите страни по конвенцията на ООН за измененията в климата. Ние е, ще анализираме е, задачите за тази конференция, резултатите е, до сега, изискванията по линия на протокола от Киото след 2012 година. Ще анализираме стореното във връзка с пътната карта от Бали, усъвременяването на технологиите, опазването на горите и финансирането. За всички тези аспекти съветът ще излезе с ясна, разбираема позиция. Сега всички институции на Европейския съюз трябва да използват своите съответни позиции, за да отправим ясно и еднозначно послание към международните си партньори. Както подчерта съветът, Европейския съюз се надява, че в Канкун ще бъде прият е, уравновесен пакет от решения, който позволява създаването на международно правен режим за опазване на климата след 2012 година. Имаше много е, срещи и ще има много срещи и двустранни контакти преди е, Канкун с цел да разясним позицията си пред своите партньори. Е, тези позиции при необходимост ще бъдат прецизирани по време на самата конференция чрез координацията, е, която периодично осъществява Европейския съюз е, на място. Разбира се, ние разчитаме на всички институции за това, че те ще ни подкрепят така че да отправяме еднозначно еднакво послание във всичките си контакти с външни партньори. Господин Кели. Благодаря за отговора. Смятам, че е много важно да окажем положително въздействие в Канкун, за да не се стигне до повтаряне на случилото се в Копенхаген. До уточняващ въпрос. Доколко уверени е се, че ще може да се стигне до споразумение за задължителни цели, защото в крайна сметка целите трябва да са задължителни – Иначе няма да се намери решение на това злополучно положение. Благодаря. Alors, je dois euh, vous dire et vous donner... Трябва да ви кажа и да направя следното уточнение. Наистина, напредъкът в Канкун ще е труден. Е, песимизмът ми е относителен, ще изтъкна три причини. Първо, економическата криза, която видимо засяга Европейския съюз, но преди всичко неговите държави членки. И това е причина добрата воля и стремежите към инвестиране е, да са занижени. Е, на второ място, нежеланието на е, нововъзникващите силни економики да се обвържат. И трето, невъзможността на Съединените щати да приемат ясен закон е, в тази сфера. Европейският съюз стои на позицията, която отстояваше в Копенхаген. Мисля, че трябва да внимаваме как е, ще се ангажираме е, днес за да не минираме предварително позициите, които може да се наложи да възприемем в Канкун в някакъв момент. Има редици заявки за доуточняващи въпроси. Ще дам думата само на двама колеги. Поред ще се образи с политическия баланс госпожа Тикао и господин Обермайер. Госпожа Тикао първо. Благодаря. Госпожо председател, господин министр, искам да ви попитам, предвиждате ли да обвържете целите за климатичните изменения и намаляването на замърсяването с целите за развитие на хилядолетието? Наистина има развиващи се страни, които смятат, че ми е прекалено скъпо, за да се обвържа създаден процент за намаляване на емисиите. И така, смятате ли да обвържете тези цели с целите на хилядолетието за развитие? Благодаря. В Копенхаген дори страни готови да сътрудничат като Индонезия и Бразилия застанаха на страната на Г7 и Анблок е, е, е, надигнаха глас срещу богатия север, както ни нарекаха. В Конференцията за подготовката на Канкун, бързо развиващите се страни декорираха, че няма да правят отстъпки. Моя въпрос е по какъв начин може да избегнем образуването на такива блокове а, и не трябва ли Европейския съюз да играе ролята на послед... посредник? Благодаря. Alors, за да отговоря на тези два въпроса, мисля, че наистина сте прави. Европейският съюз трябва от гледна точка на Копенхаген да промени стратегията си, много по-задълбочено да разясни позицията си, да проведе е, комплексни разговори е, с страните на различно мнение от нашето. Е, Естествено, че има връзка между измененията в климата и е, целите на хилядолетието. Може би тези е, връзки няма да станат непосредствено видими в близките години, но е, в бъдеще ще трябва да се справим с един много тежък индустриален пасив. Той е на лице и в Европейския съюз и в развиващите се страни. Естествено, че това не е достатъчно, но именно и за това Европейският съюз дава своя принос за бързия старт, подпомагайки развиващите се страни. Естествено, тези усилия са насочени към страните, които нямат необходимите финансови средства, за да намалят вредното си отражение върху климата тук ще ни трябва и така по-голямо осъзнаване от страна на развиващите се страни за необходимостта от ограничаване на парниковите газове. Следващия въпрос от господин Папа Николао. Програмата на председателството преждевременното отпадане от училище. Госпожо председател, драги колеги, председателството е поело работата на предходните председателства за укрепване на сътрудничеството в Европейския съюз по отношение на училищното образование и е нашето председателство много възло значение отдава на отпадането от училище. Затова има и заключения на съвета на Европейския съюз от марта 2010 година, където се подчертава необходимостта от намаляване броя на отпадащите ученици и от закрепване на като колективна цел техният ръст, ръста до 2020 година да падне под 10%. Имаше семинар а, а, на ниво министри. А, а, организиран самото начало на председателството през юли месец. Там се събраха генералните директори, отговарящи за общото образование и разискваха необходимостта от предаване на основни умения на учениците по майчин език, по математика и по приложни науки, както и необходимостта от сътрудничество между държавите членки и обмен опит между тях с цел предотвратяване на отпадането на ученици. След тази среща съветът изготви заключение за повишаване ролята на ключовите компетенции в средното образование е, в момента е, се изпълняват е, заключенията и въпросът ще бъде отново разискван през ноември месец на заседанието на съвета. По-конкретно е, има проект на препоръка, който трябва да бъде внесен от комисията е, за преодоляване на проблема с отпадането на ученици на общо европейско ниво. Същевременно се предвижда интензифициране и на мерките на национално равнище с цел е, от тук до 2020 година постепенно да бъде намален броят на тези ученици, за да се стигнат целите дадени от Европейския съвет. В заключение ще кажа, че в рамките на Европейската година за борба с бедността, Белгийското председателство на 28 септември организира конференция с наслов е, да нарушим порочния кръг на неравнопоставеността е, чрез социално приобщаване и образование. Резултатите от тази конференция ще е, подхранят обмена на виждания по време на съвета на министрите на образованието на 19 ноември. Господин Папа Николао за доточняващ въпрос. Благодаря на министра за отговора. Искам да задам следващия въпрос. Децата, които напускат училище, какво става с тях след това? Маргинализират ли си? Изключени ли са от обществото? или започват е, някаква професия и водят приличен живот. Съвета разполага ли се с данни по въпроса? Комисията има ли някаква представа къде точно е най-сериозен проблема, за да може да провежда ефикасна политика в бъдеще. Драги колеги, инициативата е прекрасна и е, всъщност е, при е, контактите между министрите и генералните директори е, на, за образованието е, се уверихме е, до каква степен в отделните страни е, от Европейския съюз положението е различно. Някъде съществуват е, много прецизни, много селективни програми, е, за да се е, предотврати маргинализирането, изтласкването в периферията на обществото на отпадналите ученици. Но е, да се предприемат общи мерки в тази насока, това изисква време, защото трябва да анализирате положението във всички 27 държави и членки, а за това също е необходимо време. Смятам, че следващите председателства, в частност унгарското, със сигурност ще може да разисква проект на препоръка не само за намаляване на броя на отпадащите ученици, но за да бъде изготвена една такава обща карта на състоянието в 27-те държави членки и да се види какво става с тези отпадащи ученици, кои биват изтласквани в периферията и кои не попадат в защитната мрежа на едно образование с по-технически характер следствие на отпадането от общото образование. Uh, Два допълнителни въпроса от госпожа Блинкавич Юта и госпожа Тикао. Госпожа Блинка Чуевата е първа този път. Е, Благодаря, господин министре. Благодаря за усилията полагани от е, Белгия като е, държава председателстваща Европейския съюз в рамките на борбата с бедността. Днес Европейският съюз прие едно много важно решение за минималния прак на доходите в Европейския съюз. Не мислите ли, че борбата с бедността може да помогне младите хора да бъдат задържани в съответните мрежи. Госпожа Тикал, благодаря госпожо председател, господин министре, за съжаление отпадащите са 19% в Европейския съюз и 40% в страни като Португалия. Кризата обедни населението, е, да не говорим е, за затварянето на училища, особено в селските райони. Когато говорим за образование, говорим за бъдещето на Европейския съюз. През тази година на борба е, с социалната изолация и бедността, господин министре, искам да ви помоля да поставите задължителни цели за намаляване броя на отпадащите ученици. Господин министр. Искам да ви кажа, че споделям казаното и от двамата оратори. Да, вярно е, че има връзка между отпадането от училище, бедността и социалната изолация. Това е очевадно някои от нашите деца поради семейното положение, поради финансовото положение на родителите си не са в благоприятно положение, докато учат. И економическата криза несъмнено задълбочи това явление, тази тенденция. Комисията и съветът много добре си дадват сметка за тази зависимост. Затова заедно приехме стратегията 2020 година – Економическото развитие се обвързва с научните изследвания, с качеството на образованието, но и с борбата с бедността. Всичко това е едно цяло, което позволява да търсим единни, кохерентни отговори на проблемите. Връщам се на ключовите компетенции, защото през ноемврийския съвет това ще бъде основен момент на разискванията ще цитирам набързо какви са целите да се изготвят национални е, стратегии е, за повишаване на резултатите е, по приложни науки и математика на учениците в училище, както и трябва да бъдат направени анализи на резултатността на съществуващите национални стратегии. Така ще можем да подхраним с необходимата информация процеса на приемане на решения. Също така трябва между е, държави членки доброволни, е, доброволци за тази цел да бъде изготвен пилотен проект за повишаване на ключовите компетенции и също така трябва да помислим е, за по-резултатно използване на относимите актове и инструменти, програмите за образование, обучението през целия живот, седмата програма за научни изследвания, открития метод на координация натам сме се ориентирали при Белгийското председателство. И е, от нас е, в този дух е, ще поемат работата следващите председателства, в частност унгарското. Господин Хигинс, цел на Европейския съюз за тотално премахване на сухопътните мини. Uh-huh. Госпожо председател, драги колеги, от години работи Европейският съюз за пълното премахване на противопехотните мини. Целта е да се допринесе по този начин за решаване на огромните хуманитарни проблеми, проблеми свързани с развитието, които поражда присъствието на тези а, мини. През е, през 1995 година бе е, прието решение 95-170 наклонена черта ПЕСК е, и Европейският съюз се ангажира с него да се бори с наличието и разпространението на противопехотни мини. Всъщност Европейският съюз бе първият, който предприе такива действия през 1997 година след конвенцията от Отава за забрана на използването, съхраняването и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване. През септември тази година съветът прие нов акт с оглед пълното премахване на противопехотни мини и е, предприе действия за пълен мораториум на производството и разпространението на такива мини. Е, в е, Съюза се полагат многопосочни усилия за разминиране и свързаните с него действия. Европейският съюз утвърждава а, своите действия. От 2003 година имахме стратегия за сигурността и а, през 2008 година а, бе прието ново общо действие с оглед универсалния характер на конвенцията от Отава както и за оказване на конкретна помощ на държавите страни по конвенцията за изпълнение на нейните разпоредби във връзка по-специално с унищожаване на запасите, разминирането и подпомагането на жертвите на такива мини. Е, сега е, от тогава на сетне е, нуждите е, от подпомагане остават, въпреки че все повече намаляват жертвите на подобни мини. Европейският съюз е, напълно подкрепя плана за действие 2010-2014 година, прият в Картагена, Колумбия, по време на втората конференция от 28 ноември до 4 декември 2009 година на държавите страни по конвенцията от Отава. Ние подкрепяме а, действията си в тази насока, поддържаме ги, включително, що се отнася до оказването на помощ. Комисията а, отпуска помощ в рамките на помощта за развитието и политиката на добросъседство. Също за това допринасят а, и националните политики на държавите членки. Така се получава общият съвкупен отговор на Европейския съюз 1,8 е, милиарда евро е отпуснатата помощ от Европейския съюз по тази линия, което ще рече половината от цялата помощ отпускана в глобален мащаб. Полин Хигинс, искам да благодаря на съвета за обстойния отговор. Той споменат бе конвенцията, договора. Има и конвенция за касетъчните бомби от 2008 година план за действие – 1,8 милиарда евро са заделени за периода до 2007 година, но само 1,5 милиарда са изразходени. Факт е, че тези мини продължават да се използват. 2000 хора загиват всеки месец. Трябва да си даваме сметка какви са последиците от всичко това. Благодаря. Alors, vous avez raison. Euh, Имате право. Изразходвани реално са милиарди и половина. Все още по 2000 души пострадват от такива мини ежемесечно. Европейският съюз не може е, да свърши всичко сам. Ние сме свършили половината от това, което е необходимо. Мисля, че ясно разясних пред вас до каква степен силно осъзнаваме хуманитарния аспект на този проблем. За съжаление, не можем да направим много повече от гледна точка на приемане на необходимите е, решения. Само е, ясния подчертан напредък в разоръжаването ще помогне за решаване на проблема. Трябва напълно да бъдат изпълнени всички забрани за използването на противопехотни мини. Доточняващи въпроси от господин Кели и господин Рубик. Първо господин Рубик. Благодаря, госпожо председател. Противопоходните мини ще продължат и за в бъдеще да представляват голям проблем. Смятате ли, че можем да инициираме собствени изследователски програми за откриване на противопехотните мини? Това не е европейски проблем, това е глобален проблем, но бихте ли могли да си представите да натоварим някоя изследователска институция с този проблем? Благодаря, господин Кели. Uh, първо да благодаря на колегата Хигинс, че повдига този важен въпрос. Благодаря на съвета за обстойния отговор. Европейският съюз е полагал сериозни усилия по решаването на този проблем. Искам да попитам съвета, доволен ли е от подхода на ООН към въпроса и ООН може ли да даде своя принос, който да е сходен с това, което правим ние? Благодаря. министера. Alors, Двата въпроса наистина е, се допълват взаимно, защото аз се канех да отговоря на първия е, с това, което бе зададено като втори въпрос. Да, важно е, е, вярно е, че че всичко, което се прави по линия на научните изследвания във връзка с противопехотните мини, е добре дошло. Трябва да се работи съвместно с ОНЕ, и е, всички негови е, органи и институции. Е, това е дългосрочен процес, защото се налага да убеждаваме други, които не са непременно съгласни с средствата, е, изискуеми за инвестиране в подобни научни програми, научно-изследователски програми. To... Следващия въпрос госпожа Блинка Вечуите създаването на Център за наблюдение на насилието срещу жени. Госпожо председател, драги колеги, Борбата с насилието спрямо жените е обща за парламента и съвета и двете институции работят по тази тема, както знаете, от дълги години и в най-различен контекст. Припомням, че вие приехте резолюция миналата година, когато отбелязахме 10-та годишнина на резолюцията на ООН е, за прогласяване на 25 ноември за Международен ден на е, премахване на насилието спрямо жените. В тази резолюция вие приканихте комисията да внесе предложение за целенасочена и по-единна общностна политика и е, да замоли незабавно държавите членки да създадат единна система за събиране на данни за насилието спрямо жени. Както припомня почитаемият евродепутат, миналия март Европейският съвет прикани комисията да изготви стратегия за борба с насилието спрямо жените един от приоритетите, е, съзрени от съвета в тази насока, беше създаването на обсерватория, център за наблюдение на насилието спрямо жените, като е, се изхожда от съществуващите структури. Комисията е, изготвя нова стратегия за правата на жените, която ще бъде посветена и на тази обсерватория, но не знаем точно как ще изглежда тя в детайли. Надяваме се стратегията да ни бъде представена в следващата година. Е, надяваме се тя да съдържа конкретни предложения е, за стъпките, необходими за създаването на такава обсерватория. Съветът, разбира се, като нормотворец е, не може да предприеме действие, освен ако комисията не е внесла проект Съветът е, надлежно ще разгледа този проект, е, когато той бъде внесен. Ние ще действаме като законодатели с Европейския парламент, но за сега е преждевременно е, да спекулираме относно бъдещите цели на обсерваторията и най-вече относно датата, от която тази обсерватория ще започне да функционира. Госпожа Блинка ви чуте. E, Благодаря много, господин министре, за дадения отговор. Нека не губим надеждата, обаче, че един ден обсерваторията ще бъде открита и е, ще е, бъдат събирани точни данни за насилието е, срещу жени. Искам да ви попитам Данните, които в момента а, са на разположение на държавите членки, достатъчни ли са, а, за да бъде изведена борбата с насилието срещу жените като приоритет. Аз мисля, че все още няма така ясно определен такъв приоритет. И а, именно за това в Европейския съюз сме свидетели на толкова много насилие против жените. Alors, que... Мисля, че това, което казвате, не е невярно. Днес е трудно да си кажем, че за създаването на тази обсерватория е достатъчно да се опрем върху данните събрани в държавите членки за отделните видове насилие, за това, кои от тях преобладават повече в сравнение с други, за очертаване на тенденциите. Това, което се иска от комисията е да изготви методика – схема, за да се хармонизира на цялата територия на Европейския съюз в държавите членки проследяването на видовете насилие, съотношението между различните видове насилие и за да бъде изготвена стратегия на тази основа. Един да въпрос, господин Рубик. Ja, danke, Präsidentin Diana благодаря, господин министр. Имаме агенции, които вече се занимават с този въпрос. Ще ви припомня, че съществува една агенция в Виена, не е ли възможно да поискаме от тази агенция да се съсредоточи върху тази тема, за да не се налага да създаваме нова институция, а да използваме вече съществуващата агенция в Виена? Знам, че там работят много квалифицирани е, служители и това би могла да бъде една идея. Cette question, je suis preneur, je suis vraiment. Аз съм заинтересована страна. И съм привърженик на това да се използва съществуваща агенция, вместо да се създава нова. Доста агенции имаме, защо да създаваме нови? Мисля, е, че докато се изработва схемата, тактиката, която ще ни предложи Европейската комисия, е, наистина Виенската агенция може да ни обслужва. Thank you. Следващия въпрос от господин Фернандес биоотпадъците. Госпожо председател, драги колеги, Подобно на Европейския парламент, съветът е приел заключения за зелената книга относно управлението на биоотпадъците в Европейския съюз на 25 юни 2009 година. В заключенията си съветът стимулира комисията да продължи анализа на въздействието с цел да изработи нормативен проект за биоразградимите отпадъци от там, до 2010 година. Сега сме вече 2010 година и съветът прикани комисията да обмисли мерки за превенция като въвеждане на отделно събиране на биоразградимите отпадъци, да разработи система за осигуряване на качеството при пълна проследимост в целия процес, както и да изработи изисквания за етикетирането и качеството на компоста и разградената материя. На 11 юни 2010 година съветът взе предвид известието на комисията за следващия етап на управлението на биоотпадъците в Европейския съюз. В това известие комисията отбеляза, че продължава работата си за въвеждане на технически правила с оглед управлението на биоотпадъците – и е, цитира е, в е, тази връзка директива 86-278, като ще се стреми към изработване на нов проект вместо тази директива. Белгийското председателство организира на 21 септември конференция за биоотпадъците, като между другото беше обсъдено известието на комисията, което току-що цитирах. Резултатите на, от тази конференция бяха е, сведени до знанието на съвета на 14 октомври, т.е. съвсем скоро. Господин Фернандес. Благодаря, госпожо председател, господин министр. Европейския парламент е, с ясно мнозинство на 6 юли тази година прие една директива, в която става дума за биологичните отпадъци. А, казвам това, защото е важно да има правна сигурност и яснота. Ние сме на мнение, че този текст, този законов текст не е подходящ е, тъй като той, е, тъй като съществуват много различни директива, е добре да има една. Ще бъде добре този въпрос да се включи в стратегията Европа 2020, защото по този начин ще осигурим едно екологично бъдеще, ще създадем зелени работни места, ще се борим с промените в климата и то с един по-качествен компост. По този начин ще успеем да подобрим нашите почви и да а, подкрепим биоразнообразието. Затова искам да разбера от съвета дали вижда необходимост от нова директива и какво прави за разработката. Бях доста благосклонна, тъй като все пак имате 30 секунди за тези въпроси. Господин министър. Ще се опитам да се изкажа кратък. Кратко, госпожо председател, за да не ме въдворявате в края на изказванията ми. Но въпросът е уместен. Може ли комисията да внесе проект за такава конкретна директива? Е, съветът разбира, че в известието на комисията за следващия етап от управлението на биоотпадъците, комисията не е установила празнота в действащото законодателство, е, поради която да се е, налага приемане на нова директива. Тя обмисля изменения на действащата директива. При изработването на заключенията на съвета през 2009 година обаче се оказа, че държавите членки са разделени относно необходимостта от нова конкретна специфична директива за биоотпадъците. За това не мога да отговоря нито да, нито не, защото държавите членки са разделени във вижданията си. Съветът с интерес ще разгледа проекта на комисията относно очистването естествено ние ще бъдем обвързани от е, предложението, което комисията ще внесе. Благодаря, господин министр. Това, което казах, не касаеше вас. Следващия въпрос. Госпожа Магинес. Вероятността от нова рецесия. Устойчивост на 3 цел. Госпожо председател, скъпи колеги, основната цел на пакта за стабилност и растеж остава запазване стабилността на цените в Европейския съюз. По смисъла на договора, държавите членки трябва да водят единна национална политика, съгласувана с пакта за стабилност и растеж и общите насоки на економическата политика в Съюза. Съветът от 7 септември постигна съгласие за въвеждане от 2011 година на тъй нареченото европейско полугодие. Целта е да се съгласува календара за представяне на програмата за растеж и е, устойчивост и националните програми с цел да се е, постигне единство на структурния надзор на всички нива бюджетна дисциплина, макроекономическа стабилност, растеж като същевременно е, се запазят отделните формално разделни процедури. В рамките на Европейския съюз този надзор ще допринесе за укрепване на бюджетната дисциплина, на стабилността е, в макроекономически план и на растежа. Като съблюдава компетенциите по договора, Европейският съюз е предвидил мерки за възстановяване, като същевременно целта е да се спазва и бюджетната дисциплина. Новата стратегия на Европейския съюз за заетостта и, и интелигентния, устойчив и включваща растеж, приета от Европейския съвет дава отговори на това предизвикателство, от преодоляване на кризата се ориентираме към реформи в средносрочен и дългосрочен план, тъй щото да се стимулират растежа и заедостта и да се е, осигури е, доброто състояние на публичните финанси. Стратегията 2020 година, е, както знаете, цели, между другото, повече работни места, повече научни изследвания, за което говорихме в предходни въпроси, и повече социално приобщаване, включително ограничаване на бедността. Според мен няма противоречие между пакта за стабилност и мерките за възстановяване на заетостта и на ръста. Госпожа Магинес, благодаря за отговора. Очаквах по-подробен отговор, но така или иначе благодаря. Ние подкрепяме 3 партия в нашата 3 цел в нашата партия, както и другите партии, но все пак времето, в което ще стане това е от изключително значение. Искам да обърна внимание на едно чудесно изказване от Джон Брутън тази сутрин, който съвсем ясно говори за предизвикателствата и за това, което можем да направим това, което ни чака при такива строги цели. Ирландия като страна има сериозни качества, които ще й помогнат да постигне тези цели без излишно страдание. Ще има болка, но ние ще можем да се справим с нея. Искам да коментирате това, както и изказването направено сутринта. Господин министр. Да, вие поставяте проблема с Ирландия. Разбирам какво става там. Ние всички е, сме чувствителни към ставащото. Отговорът на предварителния въпрос, който зададохте, е много общ, защото той има предвид и 27-те държави членки. Трябва да има единни политики, политики за е, валутна и бюджетна дисциплина и стабилност, политики е, за възстановяване и е, всичко това пряко зависи от задлъжнялостта на държавите членки, от е, годишния дефицит през последните три години. В някои държави членки положението е по-тежко, отколкото в други. Вярно е, че Ирландия в момента е в тежък период. Вярвайте ни, Европа разбира вашите трудности. Plusieurs pays sont dans le cas, plusieurs pays seront. Но мисля, че а, е, а, е, повече държави членки дори ще се наложи да затегнат коланите утре. А, е, всъщност, строгостта не пречи на растежа. И по отношение на а, економическото управление, ние ще намерим начин да не оставим в канавката онези е, държави е, членки, които изпитват затруднения. Европа го доказа в случая с Гърция. Знайте, че в никакъв случай няма да бъдете изтласкани от пътя. Е, няма другите държави членки да ви оставят без помощ. Благодаря. Има редица заявки за доточняващи въпроси. Ще трябва да подбера само някои от е, колегите. Ще вземем преди това кой се е изказал вече и какъв е политическия баланс. Господин Кроли и господин Папа Николао имат правото на доточняващ въпрос. Господин Кроли, искам да благодаря за, за отговора на министера. Ще бъда кратък. Относно 3% дефицит. Когато се обсъждаше този въпрос, Направи впечатление, че в различни държави членки се използват различни счетоводни стандарти, различни критерии. И на второ място, относно изпълнението, какво ниво на гъвкавост е предвидено? Защото кризата изисква известно поле за отклоняване от е, тази 3% цел. господин Папа Николао. В заключението на съвета за стратегията за 2020 година се отправя едно оптимистично послание. Приехме бюджета днес. Поставили сме се цел за научно-развойна дейност, новаторство до 2020 година. Трябва да работим колкото се може по-добре за постигането на тези цели но не трябва да забравяме, че има сериозни разлики между севера и юга. В Европейския съюз не трябва да забравяме какво казва и ръководителя на Еврогрупата, какво мислят Франция и Германия по, положение, по въпроса за положението на Гърция. Струва ми се, че някои страни се възползват от положението. Искам да разбера какви усилия ще се положат за преодоляване на различията между Северна и Южна Европа. Господин министър. Два въпроса изискват два отговора. На първия въпрос, естествено, до сега и все още е, са на лице разлики е, в счетоводните норми. Е, хармонизацията на счетоводните норми се осъществява, защото утре трябва да бъдем честни спрямо економиката на всички 27 държави членки. И за тази цел е необходимо да изчисляваме по един и същи начин. За това се осъществява тази хармонизация. Що се отнася до гъвкавостта спрямо 3 прак? Ами вижте, ние с гъвкавостта се запознаваме сега, 2009-2010 година, 2011 2012 също ще минат под знака на гъвкавостта, за да могат държавите членки да оздравят бюджетите си. Ако тези 3% се прилагат без никаква гъвкавост, почти всички е, ще е, трябва да наложат бюджетни ограничения. Но това не става. Кризата изисква на държавите членки да е, бъде предоставено време, за да възстановят бюджетното си равновесие, като хоризонтът е 2013 година. По отношение на различията между севера и юга, дали са различия между севера и юга или между държави членки, които по-рано са капитализирали, така да се каже, помощите, предоставени от Европейския съюз за развитие на економиката, на производствената тъкан, на заетостта и другите, които не са се възползвали от европейските средства в такава степен. Европейският съюз съществува именно за това, за да запази единството между всички и за това в бюджета на Европейския съюз първия ред е фондът за сближаване. Той трябва да послужи за намаляване на това неравновесие. Вие говорите за неравновесието между севера и юга, но аз не съм сигурен, че то е единственото съществуващо в Европейския съюз. Благодаря, господин министр. Въпрос на госпожа Тикао. Предполагам, това ще е последния въпрос за вечерта мерки на съвета за свободното движение на работна ръка между държавите членки. Госпожо председател, драги колеги, съветът иска да припомни, че свободното движение на лица е една от основните свободи, гарантирани от е, договорите и вторичното право на Съюза. Тук става дума за право на гражданите на държавите членки да живеят и да работят в друга държава членка различна от родната си. При присъединяването всяка държава членка може евентуално да прилага ограничения с оглед пазара на труда и може да реши да запази съществуващите ограничения, респективно да ги смекчи след преходния период 2011 година за страните присъединили се през 2004 и 2013 за страните присъединили се през 2007 година. Съветът работи с държавите членки, които в договорите за присъединяване са въвели преходни периоди и ограничения, за да могат тези ограничения да бъдат снети. Пазарът на труда може да пострада от тежки сътресения, ако не бъдат снети. 2009 година Дания е, даде свободен е, достъп е, до пазара на труда на своя територия, но останалите държави членки, които са въвели ограничения, не направиха тази стъпка. След 1 май 2004 година 10 държави членки все още прилагат ограничения. Съветът подчертава, че економическата и финансова криза не трябва да бъде изтъквана като единствен довод за запазването на съответните ограничителни разпоредби. И съветът е приканил държавите членки да разработят стратегии и необходими механизми за анализиране на пречките за географското и професионално движение на работниците и да сторят необходимото за отстраняване на тези пречки съобразно договора. Госпожа Тикао и господин Папа Николао. Госпожа Тикао първа. Благодаря ви за отговора, господин министр. Призовавам вас и съвета да насърчат държавите членки да премахнат е, пречките пред свободното движение на работници, особено от Румъния и България. Искам да изтъкна факта, че предоставянето на равни възможности на пазара на труда за всички работници от всички държави членки се равнява на защита на работниците в страните по местонахождение. Така че искам да помоля държавите членки да премахнат пречките пред свободното движение на работници. Благодаря, че ми давате думата още веднъж. Чухме за проблема с мобилността. времено Европа предприема инициативи за насърчаването на тази мобилност, особено в тези тежки времена. Тук определено става въпрос за избор за много европейски граждани, особено за младите. През 2007 година обсъдихме въпроса за мобилността на работната ръка. През 2010 имахме програмата Леонардо да Винче. Ще бъде ли внесено ново предложение. Нов въпрос, господин Синклер. Какви стъпки предприема съвета Дали тук не става въпрос за беженци, които идват в Европейския съюз по силата на конвенция 1951? И след това тези хора с статут на бежанци преминават в другите държави членки. Какви мерки предприема съвета спрямо тях, господин министър? Ще ви кажа най-напред, че свободното движение на работниците е истински приоритет за съвета. Ние правим всичко, за да уверим държавите членки, които все още поддържат ограничения, че трябва да анализират преходния период, през който ограниченията продължават да съществуват и че е необходимо да преценят как да снемат ограниченията. Ще отговоря на един от въпросите. Именно по този начин. Вярно е, че свободното движение на работниците е приоритет, но е, това е вярно и за нашето председателство. Е, това е тема, която фигурира в 18-месечната програма на триото председателства. Целта ни е да е, стимулираме изпълнението на четирите свободи с цел пълно експлуатиране на потенциала на вътрешния пазар, щом економическото възстановяване започна. За това нашата е, програма изрично е, включва преразглеждане на преходните периоди, които ограничават движението на работна ръка от новите държави членки. Сега, дали е, тези ограничения са несъвместими с свободното движение на работна сила, не съм аз този, който трябва да преценявам, защото такива ограничения са използвани при всички разширения сега всяка държава членка, която прилага ограничения, сама прави анализ на своя пазар на труда и преценява дали при изтичане на съответния период да снеме ограниченията или да ги запази. Както припомних, 2011 година е краят на преходния период за присъединилите се през 2004 година, а 2013 за присъединилите се през 2017 година. Председателят. Едно съобщение преди да приключим заседанието. От Прогресивния алианс на социалистите и демократите получихме искане за назначаване на господин Енрике Гуери Салом на мястото на господин Рамона Тонда в Комисията по конституционни въпроси. Има ли коментари? Няма. За това назначение